Функциона il Работят микрофоните. Не бях сигурна дали всичко е наред технически. А, и нека да започнем с първа точка от дневния ред. Приемане на проекта на дневен ред. Включително годишният доклад на Комисията за петициите. След това обсъждане от страна на омбудсмана и доклада за бюджета. Всички имате проекта на дневен ред на всички езици. Той е и на сайта. Много от вложителите на петиции ще присъстват и мога да ви кажа от сега, че утре сутрин вице-председателят ще ме замести, тъй като ще участвам в една конференция за осъществяването на регламентите в областта на околната среда. Така че там ще представям нашата комисия. После по точка 11 доклада относно, извинявайте, съобщението на председателя относно решенията на координаторите ще се отложи след точка 15 след обеда ще а, гласуваме по доклада на нашият колега Мейер. 304 изменения са подадени, някои от тях са упростени и е постигнат компромис по тях. Но на първо място докладчикът ни ще представи тези изменения преди да гласуваме. Ще има и изслушване на Джо Гайс, работния документ за осъществяването на директивата за управление на отпадъците в Европейския съюз. Подалите петиции по точка 6, 8 и 9 са тук, а утре сутринта ще чуем 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 21. По всички тях ще имаме присъстващи и ако няма възражение, приемаме проекта на дневен ред за прият. Приемаме го. Втора точка. Както във всички заседания на нашата комисия, миналата седмица, заедно с моите съобщения, ние а, разпространихме списък с предложения за приключване работата по различни петиции, за които няма допълнителна информация. Т.е. това са едни петиции, които са в изчакване. Ще има и списък за петиции, които могат отново да бъдат възобновени за дискусия на основата на нова информация. И ако нямам предложение и коментари от вас, нека предложа да а, приемем тези съобщения на председателя като приложение. Не виждам възражение, така че се приема. И така, нямам други съобщения на председателя, за това да преминем към точка 4. Петиция номер 163 от 2010. Нека започнем обсъждането за достъпа на трети страни до Съда на Европейските общности във връзка с преюдициални заключения. Нямаме подали петицията, затова давам думата на свинете, казва председателката. Получаваме информация от секретарията в момента. А, quindi questa eh, non fa parte, non viene affrontata nel dibattito questa... Всъщност няма да обсъждаме, да имаме дебат по тази петиция днес. Получили сме становището на правните служби и то се разпространява към всички в момента, така че няма да отваряме дискусия, просто го отбелязваме. И ще го приемем и обсъдим, когато а, обсъждаме годишния доклад относно дейността на Комисията по петиции. Нека тогава минем към следващата точка от дневния ред, а именно годишния доклад на нашата комисия. Давам думата на господин Мейер. Благодаря, благодаря господин председател. На първо място поздравявам всички а, членове на Европейския съюз, кои, а, Европейския парламент, които са подали тези 34 а, изменения. Господин Яр, господин Пощинаро, всички колеги, господин Ветман, господин Роланд, секретарията на Комисията по петициите. Също отправям благодарност и към тях, тъй като всички тези изменения а, целяха и успяха да подобрят текста с оглед на общото ни а, разбирателство и консенсуса, който постигнахме. Подготвихме 6 компромиса, които отчитат 99% от предложенията на всички парламентарни групи. Има много конкретика в тези компромиси. Нашата комисия иска да информира гражданите, да се информират гражданите, за да знаете какви механизми могат да използват, за да защитават правата си. Искаме да е ясно, че европейските институции трябва да повишат своята прозрачност, достъпа до документи. И това да отчете и хартата на човешките права. Работата на нашата комисия по петициите е много важна в това отношение. разглеждайки петициите, ние трябва да сме наясно какво се случва вътре в нашата комисия, какво става по отношение на взаимодействието с държавите членки и всички тези компромиси и бяха прияти от подалите изменения. Искам още веднъж да им благодаря пред всички, защото това улеснява нашата работа. Текстът ще бъде богат има широк консенсус между различните парламентарни групи. И мисля, че това ще бъде видно и от гласуването. Аз подадах едно устно изменение за точките от преамбила. Това е от комисията във връзка с 0163. Отново става въпрос за достъпа на трети лица до Съда на Европейските общности във връзка с преюдициалните заключения. Още веднъж благодаря на всички, които участваха. Bene, allora a questo punto eh, passiamo alla votazione sulla... Добре, да минем към гласуването тогава. Изменение 10, параграф 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 към 1 без за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 към 1 це за, Против? Въздържали се? Приема се. Имам едно техническо изменение по точка 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14 по точка 4. За? Против? въздържали се, приема се. Изменение 15 към параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 към 5а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 по точка 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 параграф 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 към параграф 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22. Параграф 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23 и 24. Към параграф 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 към параграф 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 към параграф 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 към параграф 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 към параграф 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33. 33 за. Против. Въздържали се? Ще трябва да проверим още веднъж за. Още веднъж за. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 34 към параграф 26 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 1 към 3А за. Против? Въздържали се? Приема се. Имаме сега едно устно изменение от докладчика. Има ли възражение да го допуснем? Не, няма. Докладчика няма нужда да го обяснява. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно към точка от правила А. За, против, въздържали се, приема се. изменение, отново устно изменение от Алде. Има ли възражения към това устно изменение? Не, няма. Беше помолено представителя от Ауди да обясни. Иска ли той да обясни? Не, в такъв случай нека да гласуваме. Изменение 4 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 към точка от преамбила Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение към точка от преамбила F. Беше поискано разделно гласуване. Сега гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, Сдържали се, приема се. Изменение 7 към точка от преамбила ПА за, против, въздържали се. За всеки случай, нека да повторим гласуването. Изменение 7 за. Против. Приема се. Изменение 8 към точка от преамбюла С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 към точка А. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега нека да гласуваме за целият доклад за. Против? Въздържали се? Приема се. Поздравления за колегата Майер. Allora, eh, apriamo la discussione sulla petizione scritta. Нека да преминем към точка 6, петиция 273 от 2010, внесена от Мария Грация Канути. Господин Пьер Джорджо е тук. Добре дошли. Вие сте представител на движението Италия Солидари. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, искам да ви благодаря за това, че ми дадохте възможност да обсъдя днес тази е, петиция, да обсъдим нашето право за чиста околна среда. Аз представлявам една екологична асоциация в Италия. Искам да поговоря за депото за отпадъци Малагрота в Италия. Това депо не е затворено. От дълго време неговия живот се удължава. Има обаче сериозни екологични проблеми, свързани с него. В момента регион Лацио обсъжда регионалната програма за отпадъците, без да предвижда альтернативно депо. Нека да повторя, че всеки гражданин има неотменимо право да живее в чиста околна среда. За 300 хиляди души, които живеят около депото, този принцип, това право е нарушено. Затова ние внесохме тази петиция пред Европейския парламент. Ние сме тук, за да защитим правата на гражданите на ЕСА, защото принципите за защита на околната среда трябва да се зачитат. Бих искал да ви напомня, че Европейския съюз премина през един много труден процес. Той беше подкрепен от Европейския съд. Става въпрос за принципите замърсителя плаща, принципа на превенцията и така нататък. Имаме директива 9931 за управлението на отпадъците. Точка 3 казва, че трябва да се насърчава рециклирането, повторното използване на отпадъците, за да може да се опазят природните ресурси и да се извършва по-добро земеползване. Това не е единственото обаче – Законодателя чрез тази директива се основава на всички екологични принципи. Можем да направим подробен прочит на всички разпоредби и ясно ще видим колко нарушения се извършват в депо Малагрота от страна на италианските власти. Тези власти би трябвало сега да прилагат тази директива. Светлината на всичко това, гражданите, които живеят близо до Малагрота, са обект на е, постоянни нарушения по отношение на техните права да живеят в чиста околна среда, е, да е, имат добро здраве и така нататък. В момента от депото се просмукват отпадъци. Има проблем, освен това, по отношение на снабдяването с вода. Моля да намалите скоростта. Има и цели купчини отпадъци. Ставаме свидетели на свлачища. Отпадъците вече са на шосето и това създава проблеми с трафика. Описай ви това беззаконие, което цари, то се задълбочава, тъй като италианските власти знаят за опасностите, които Малагрота представлява, но не правят нищо. Това са опасности за здравето на хората. Регионалната екологична агенция Ла Палацо в контекста на едно проучване разгледа въпроса за замърсяването на питейната вода и подпочвените води в този район. Всъщност всички водни басейни в района са засегнати. Имаме указ 334 от 17 август 1999 година. Според този указ депото Малагрота представлява обект на сериозна екологична криза. Комисията започна процедура по нарушение. Във връзка с директивата за отпадъците. През 2003 година обаче процедурата беше временно прекратена, тъй като италианските власти представиха един план, нищо обаче не се е случи, хората сега знаят каква заплаха представлява Малагрота. В заключение искам да кажа, че поради всички тези изтъкнати причини и поради факта, че хората, които живеят в този район, заслужават защита, трябва да се прекрати веднъж за винаги съществуването на това депо. Наскоро кмета на Рим каза, че е, депото ще бъде закрито през април 2011 година. Има други площадки, е, които могат да се използват от името на всички граждани, от името на нашата асоциация, се обръщам към органите на Европейския съюз. С оглед на всички екологични принципи, моля ви да наложите на италианските власти да предприемат необходимите екологични мерки, за да се защити здравето на хората, без да се отлага допълнително този въпрос. Благодаря. Благодаря. Искам да ви информирам, че секретарията се обърна към представителите на регионалните и местните власти. Имаме представител на провинцията тук. Искам да дам думата на доктор Клаудио Весели, който представлява провинция Рим. Благодаря, госпожо председател. Както току-що казахте, аз представям региона на Рим и оглавявам дирекцията, която е свързана с околната среда. Що се отнася до Мала Грота, това е най-големия голямото сметище такова в Европа. Има 10 различни парцела. То е в региона на Лацио, в западната част на града, в една на една територия, която в момента а, поема отпадъците от а, столицата, от Ватикана и от а, Фюмичино, където е летището. От 1975 година се осъществява тази е, дейност и в момента е напълно освоен капацитета. Има една друга територия, която е а, обозначена като възможно а, ново място, където да се депонира букулка, но в момента все още действа на сметището в Малагрота на базата на един декрет от 1993 година. На 4 май се проведе специализирана среща, заседание по този повод. Депонирането на отпадъците трябва да следва европейското законодателство, но има и допълнителни а, декрети, като това от а, номер 26 от 2005 година, което а, утвърждава плана а, за транспонирането на директива 31 от 1999 година, за да се предотврати вреда върху човешкото здраве или околната среда. Но както каза и моят колега преди мен, не е осъществена тази директива. През 80-те години имаше идея да се организира някакъв вид защита, да се изолира мястото да се сложи една непропусклива стена от цимент и вода в продължение на 2 метра, висока колко 2 метра, която да навлезне в глинената почва и по този начин да се подобри изолацията. Върху тази така наречена стена, диафрагма, има елементи, които са а, включени, за да се е, измерва, да речем, влажността, бактериални тестове да се осъществяват и така депонирането също се свързва и с лавенето на биогазове, които се предават в съответните предприятия. Има система за улавяне на различните вещества и да се прехвърлят в съответните авторизирани депа. Това е обаче, което все още очакваме. Според декрета от 2003 година, властите осъществяват план за надзор, който предотвратява, за предотвратяване на различни инциденти за защита на околната среда от замърсяване. Този план също така очертава мониторинга, който се осъществява, контрола, неговата частота. Депонирането има два основни стандарта за измерване на качеството на въздуха. А що се отнася до подземните води, те се наблюдават редовно чрез анализи от директора на предприятието, както и от регионалната агенция по околната среда посредством пробонабиране. Анализът на подводните, на подпочвените води е регистрирал а, различни вещества в по-голямо от а, нормата количество сулфати, никел, желязо, живак и други. Апралацио, това е общественият орган, който осъществява анализите, свързва а, операцията, експлуатирането на предприятието, на депото с замърсяването на околната среда, въпреки че самото предприятие не приема тези изводи. Трябва също така да подчертая, че мястото е в близост до различни промишлености, да речем. Рафинерия има наблизо, други депа. Също мина дейност се осъществява наблизо, технически дейности. Има много пътен транспорт. Всичко това, вероятно, също има въздействие върху околната среда. Наскоро, но един анализ на въздействието беше осъществен в Мала Грота от името на Министерството на околната среда от организация наречена ИСПРА, която, което потвърди, че действително в цялата област има много сериозно замърсяване, особено подпочвените води и въздуха. Едно изучаване на данните може да ни покаже, че има и други източници на замърсяването, като например другите промишлени производства и завишения пътен транспорт, осъществяван в тази територия. Има много различни възможни източници на замърсяване и вероятно се получава кумулативен ефект. Ето защо не можем с сигурност да кажем, че източника на цялото замърсяване е депото. Други наблюдаващи органи също така са а, правили анализи, но не са направили експлицитна връзка между оперирането, експлуатацията на депото и замърсяването. Що се отнася до въглеводородите в подпочвените води, които са били над нормата, беше решено, че трябва да бъдат прочистени почвите. Все пак обаче предприятието, дружеството продължава да твърди, че не то е отговорно за замърсяването. И тъй като няма такава сигурна причинно-следствена връзка между а, замърсяването на подпочвените води и дейността на предприятието. Окръжният съд разпореди преустановяване на действието на декрета от ноември 2010 от а, кмета на Рим, където се налагаха предпазни мерки за осъществяване от страна на предприятието. В заключение бих искал да кажа, че ние призоваваме за все пак една правна сигурност по отношение на тази, а, този регион. Лацио и Рим са подписали а, меморандум за разбирателство, където се очертава плана за наблюдение на дейността разписани са, разпределени са 3 милиона евро за тази дейност, с надежда, че като се работи заедно с обществените органи и се включат и националните институти, като например ИСПРА, другите а, различни изследователски институти, би било възможно да се установи със сигурност източника на замърсяването. И така, сигурно, че има замърсяване, но трябва да се установят със сигурност връзките. Нямаме аналитична сигурност за това какъв е точно източника. И административния, и а, други съдилища в момента разглеждат откъде идва отговорността за това за марсяване. Председателката давам думата на Джузепе Манганара от комисията, за да чуем за свършеното страна на комисията. Комисията започна проучване през 2009 година. Това не е първото проучване на комисията в Мала Грота. През 2010 година продължихме работата и установихме контакт с италианските власти. Работата продължи до 2011 година. Последния път, когато говорихме пред вашата комисия, беше през януари 2011 година. От тогава насам Италианските власти внесоха някои изяснения в началото на март. Проучванията продължават и за сега все още не можем да ви съобщим резултатите, преди те да са готови официално, но ще вземем решение в рамките на следващите седмици. Има ли желаящи да вземат думата от членовете на комисията? господин Ян. Благодаря, госпожо председател. Би казал, че съдържанието на петицията само по себе си иска да оставим тази петиция отворена, още повече, че нямаме резултати от комисията. Имам една молба към комисията. възраженията и критиката на вносителя на петицията да бъдат взети предвид. Искам да помоля да оставим петицията отворена като текуща и когато получим резултатите от работата на комисията, ще вземем решение. Мисля, че в момента все още не можем да преценим. Просто искам да помоля комисията сериозно да се отнесе към аргументите и критиката на вносителя на петицията колегата Меркис. Предложението е добро и аз го подкрепям. Окен. Госпожа Алкен. Аз съм съгласна. Нека да кажа обаче, че изглежда, че се съмняваме, че има проблем с депото. Оставам с такова впечатление, като слушам представителите на властите. Въпреки, че се предполага, че има други източници на замърсяване, това не означава, че депото е добро и функционира както трябва. Дори да идентифицираме всички източници на отпадъци, това не означава, че депото функционира както трябва. Нека да сме наясно, защото отговора на властите не беше особено ясен. Ти са на altri интервенти. Други изказвания? Други желащи да се изкажат? Госпожа Меркис. Е, е, По отношение на вносителя, много петиции сме разглеждали от Италия вече, общо взето по един и същи въпрос. Искаме да получим повече подробности, да се запознаем с нещата и да разберем какъв точно е проблема. След това искаме да го обсъдим, да обсъдим нещата в тяхната дълбочина. Целта не е е така набързо да преминем през петицията. Искаме да отделим достатъчно време на проблема. Особено като си има предвид какъв е проблема в Италия, той засяга цялостната политика. Искаме след това да разгледаме отново нещата. Благодаря. Някой от вносителите иска ли да вземе отношение? Un minuto a testa di replica, vuole intervenire prima il rappresentante della, della provincia. Ще ви дам една минута. Много съжалявам, че тук сте останали с впечатлението, че местните власти се колебаят и не действат решително. Ние е, знаем какви са рисковите свързани с това депо, но за да предприемем някакви действия срещу е, фирмата, която експлуатира е, депото, е, се нуждаем от е, добри доказателства, с каквито в момента не разполагаме. Ние не знаем дали данните за замърсяване на околната среда действително се дължат на работата на е, депото. Във всеки случай организацията, която експлуатира сметището, отрече това да е така. И е, повтарям още веднъж, нуждаем се още веднъж от ясни доказателства за това, кой е виновен за това състояние на околната среда. Е, отпадъците, които се е, складират и се съхраняват е, там са в огромни количества. Наистина можем да говорим за депо чудовище, но това са все пак отпадъците на 3 милиона жители. И европейското законодателство и италианското, което е транспонирало европейското. съдържат разпоредби за стари е, депа, стари сметища които продължават да събират и да приемат отпадъци, защото не всички отпадъци могат да се подложат на допълнителна обработка. Много от отпадъците попадат на сметищата и се депонират. Това е свързано с рискове за хората, които живеят в близост до депата. Но в този случай не става дума за ясно и 100% нарушение на законодателството законодателството. Нуждаем се от доказателства, за да предприемем стъпка и да разпоредим затварянето. Вносителя на петицията има думата. Благодаря. Това, което се опитахме да представим, не е скорошен проблем. Той е на десетилетия като възраст. Смятаме, че местните власти е трябвало да обмислят и да решат проблема преди повече от 10 години. Когато говорим за отговорността, ние не казваме само, че трябва да се определи кой е отговорен за а, мониторинга. Не само, че съдилищата трябва да определят а, кой носи отговорността, но тук става въпрос и за взаимодействие и смесване на най-различни производства, които имат въздействие върху околната среда, варират силно в дейността си и не може просто да си затваряме очите и да казваме, ами, нека направим едно друго депо, просто. Както каза представителят на а, местните власти, на региона, и ние го подкрепяме, Италия трябва да реформира управлението на своите а, отпадъци. Трябва да следва модела на Сан-Франциско, където има разделно събиране на отпадъците, където има а, стремеж към нулев отпадък. Трябва да се модернизираме, за да гарантираме безопасността и качеството на живота в тази голяма област около Малагрота. Председателката, искате ли да добавите нещо? съвсем накратко към властите. Казвате, че няма нищо, което да е незаконно, но вие смятате ли, че спазвате Европейската директива за отпадъците, тъй като доколкото аз чувам, директивата изобщо не е спазена, не е приложена и за това смятам, че комисията трябва да бъде информирана, трябва да е наясно, че не става въпрос за някакъв частен въпрос. Е, не просто трябва да се определи какво е закон, и какво не. Това е европейски въпрос. И не става ясно това от отговора на властите. Виждате ли го като местен случай, в който можете просто да кажете, имаме си някои закони тук, които така известно време а, са функционирали и сега ще а, видим кой от местните бизнеси е отговорен, но според мен трябва да се направи много повече и много ми прилича на един случай, за който сме слушали в кампания. Благодаря, казва председателката господин Яр. А, аз а, съм твърдо на мнение, че когато получим резултати от работата на комисията, тези резултати ще бъдат сериозни и задълбочени. Те ще почиват на сериозен научен анализ И когато пътувахме в Италия, бяхме на посещение в Италия, установихме като основен проблем липсата на доверие и на прозрачност. А, около отпадъците са се оформили а, две а, страни, които спорят. Едната страна а, казва, тук се съдържат отравни вещества, опасни вещества, другата страна казва не. А, не се съдържат такива вещества. А, тези резултати на мен не ми вършат работа. Трябва ни за анализ. Ние не можем да работим с голи твърдения. Трябват ни доказателства а, и а, тези резултати и тези доказателства да, да почиват на сериозен научен а, анализ първата стъпка, която трябва да се предприеме, е не да се е, посочва виновника, а да се направи анализ, за да се види е, има ли риск е, или няма. Е, така че нека да изчакаме е, резултатите от работата на комисията, за да не трябва да е, работим с е, голи твърдения. И сега нека да приключим дискусията. Не сме изчерпали до край а, темите във връзка с тази петиция, затова ще оставим отворена а, и ще изчакам резултатите от работата на комисията. Ние желаем комисията малко да разшири а, своята работа и да провери дали измерванията, направени във връзка с опазването на околната среда, отговарят на а, европейските директиви. След това трябва да се извършат и аналитични измервания. И бих прибавила дори и още нещо. а именно комисията, когато извършва проверка на случая, да провери това, което каза представителя на провинцията. А именно, че съществува общ проблем на веригата за третиране на отпадъците. Тоест да се поручи и този общ проблем, свързан с цялата верига за третиране на отпадъците. Тоест, как, как, както, както каза представен на провинцията, да, да, да, се, да се провери този общ проблем с изгарянето на отпадъците и така нататък и изобщо по цялата верига. Сега ще благодаря на вносителя на петицията и представителя на провинция Рим за това, че днес бяха тук. Ще продължим да ги информираме във връзка с развитието по тяхната петиция. Точка 7. Доклад относно прилагането на директивата за управление на отпадъците. Отново сме на тази тема. Възоснова на получените петиции ще разгледаме тази точка. Докладчик е господин Тургайс. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. като докладчик по отношение на управлението на отпадъците, искам да ви представя работния документ, свързан с директивата за управлението на отпадъците. Имате копия на този документ. Той е преведен на официалните езици на Съюза. Нека да кажа какви са първоначалните заключения. Като докладчик в Сянка възнамерявам днес и утре да проверем проведем открит дебат по отношение на този дебат. Искаме да обсъдим основните елементи от документа, от тези точки, които представляват интерес за вас. По този начин можем да обсъдим подробно нещата и можем да създадем една добра основа в допълнение на проучването проведено от комисията и от парламента във връзка с управлението на отпадъците. Ще изчакаме представянето на това проучване и това всъщност ще бъде и гръбнака на проекта за текст по отношение на управлението на отпадъците. Тук има три основни въпроса. На първо място ще имаме заключения по отношение на проучванията. Ще имаме заключение е, на външния доклад, за който говорих и ще имаме заключение от страна на докладчиците в сянка. Първият проект за текст ще представим пред комисията през октомври. Надявам се, че подкрепяте този подход. Нека да ви представя документа в предварителните заключения и между другото повечето от петициите, които получаваме тук са свързани с околната среда, това трябва да се отбележи. Има много петиции свързани с управлението на отпадъците – Между 2004 и 2010 година нашата комисия разгледа 114 петиции по отношение на управлението на отпадъци. Тази цифра без съмнение демонстрира какви тревоги имат гражданите на Европа по отношение на управлението на отпадъци. Освен това, този въпрос играе важна роля в техния живот. От гледна точка на общността, е ясно, че има консенсус между държавите членки на Съюза. Идеята е да се приоритизира намаляването на количествата отпадъци. Трябва да намалим количествата отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани. Трябва пирамидата на отпадъците да се обърне наопаки. Трябва да поставим ударението върху превенцията, повторната употреба и рециклирането и върху производството на енергия от отпадъци. Това е подхода, който се предвижда в рамковата директива за управлението на отпадъците. Какви са първоначалните заключения, до които можем да стигнем? На първо място, държавите членки отговарят за това да се прилага европейското законодателство. На второ място, има нужда от финансиране, за да се подобри инфраструктурата, свързани с управлението на отпадъците. Тук могат да се включат кохезионните фондове и Европейската инвестиционна банка. Проектите на трето място, които могат да получат средства, трябва да бъдат съобразени с европейското законодателство – държавите членки освен това трябва да приемат рамковата директива. Има редица предизвикателства, свързани с целите. Трябва да дадем възможност за повече ресурси, които да използва комисията по отношение на управлението на отпадъците и по отношение на лансирането на политиката за управлението. Гражданите, от друга страна, трябва да имат достъп до информация, до инспекционните доклади и накрая трябва да се насърчава комуникацията между нашата комисия и органите в държавите членки. Идеята е да се подобрят услугите, които се предоставят на гражданите. Донде се генерария, a partir de ahí se esbozaría ya Това, госпожи и господа, са основните стълбове на дебата по проекто директивата. Надявам се, че всички политически групи ще ме подкрепят. Утре ще говоря с представители на всички групи, ще поговоря за първи път с докладчиците в Сянка. Искаме да постигнем бърз напредък. Благодаря, госпожо председател. Готов съм да отговоря на всички е, въпроси. Благодаря. Каролина Фас от името на комисията. Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря много и на господина, който много добре представи работния документ. Ние а, го очаквахме с нетърпение и сме благодарни за този коректен и добре а, балансиран доклад. Ние подкрепяме неговите първоначални заключения, тъй като действително смятаме, че трябва да има по-добро прилагане на законодателството в областта на управлението на отпадъците и а, съществуващото законодателство в тази област. Това е а, и заключението на Евростат, или по-скоро се подкрепят данните на Евростат, а, където се казва, че трябва да има повече усилия за а, спазване на а, това законодателство, да се ограничи разчитането на а, депа, на такъв род сметища, а да се увеличи преработката на отпадъци. Трябва да се увеличи също така информираността за законодателството в областта на отпадъците виждаме и още едно заключение на доклада във връзка с констатацията, че има много петиции в тази област, не всички от които са основателни, което може да ни раз се е в нашите заключения в известен смисъл, но това от, от наша страна пък означава, че трябва с повече внимание да се разглеждат а, темите на тези петиции, но все пак не трябва да се а, отклоняваме от основната си цел, а именно цялостното систематично подобряване на приложението на законодателството в областта на отпадъците. Също така оценявам вашето заключение, че е необходимо да има още ресурси и средства, които да се заделят за мониторинга на приложението и също така, ако е необходимо, да се отделят средства за самото по-добро прилагане. И смятаме, че тези заключения трябва да се включат в доклада от страна на парламента. Благодаря, казва председателката. Да искате ли думата? Заповядайте. Thank you for this uh, very uh, uh, explanatory piece. Благодаря за разяснението, което ни дадахте, този преглед, който направихте. Мисля, че е включено всичко. Чухме всеки, за всеки един от аспектите и ако ме попитате какво друго може да се добави, бих отговорила, че може да се включат позовавания на примерите, които видяхме. Защо предприемаме мисии, а ние сме осъществили вече няколко, е, че те имат съответните заключения. И всеки път стигаме до съответните примери. Например, в кампания отидахме в Обединеното кралство, направихме едно посещение, има и много други примери. И така, освен това, може ли да стигнем до а, две неща? На първо място процедура, процедура за стъпките, а, за това как действаме при такива петиции, за да имаме ясно гледище за това какво се случва при всеки такъв род петиция. И също така, кога, а, кога действаме, да знаем Какви са условията, при които предприемаме конкретно действие? И освен това, имаме няколко заключения, например по това как кое свързваме с осъществяването на европейското законодателство. Всеки път е ясно, че това законодателство не се прилага добре. Каква е нашата роля? Как можем да подпомогнем този процес? как да осъществяваме този диалог с гражданите. Вие казахте, че това е много важно. Каква е нашата роля, как можем да установим нашата роля в това отношение. А що се отнася до нашите заключения, например, забрана на а, депа или пък някакъв вид конкретни предложения за това как да се намалят и да се оптимизират процесите по а, а, управление на отпадъците. Госпожа Окин има думата. И аз искам също така да ви благодаря. Мисля, че беше много добър докладът ви и мога да подкрепя всичко, което току-що казахте. Особено доволна бях от това, че подчертахте възможността на това да се включат гражданите, защото никога няма да можем да решим този въпрос, ако самите граждани не усетят своята отговорност. И за да подобрим ситуацията, ние трябва да улесним този процес. Идеята от комисията, идеята, която беше представена да се включат примери, мисля, че е много добра трябва да кажем, ето това осъществихме, това направихме, а, и да иллюстрираме всичко, което предлагаме с действия, за, за да не звучи като а, само думи. Тоест съм съгласна с току-що казаното от Юдит. Имахме една неофициална среща с Агенцията по околната среда а, във връзка с отпадъците и там възникна идеята всъщност май не е само идея, всъщност се осъществява взаимодействието между региони и градове, които имат подобни проблеми и така черпят знания и опит една от друга тези области, региони и градове, защото наистина има сходни проблеми в нашия съюз. По този начин ще дадем тласък на гражданите, както и на властите за по- дейно участие, за да знаят те как се осъществяват тези дейности, как се решават тези проблеми на други места. Нова агенция не е добра идея. Мисля, че имаме достатъчно агенции. Това, което бихме могли да направим, е да се обърнем към темата за химичните отпадъци и да се обърнем към агенцията в Хелзинки, за да ни даде малко повече информация за това. Не знам точно какъв е а, името какво е името на, този, на тази агенция, но тя се създаде в резултат на регламента РИЧ. Мисля, че това би ни било полезно. Но наистина много добре сте а, озаглавили а, основните проблеми в Европейския съюз по отношение на конта среда, т.е. сте назовали а, управлението на отпадъците като такъв. и наистина можем да продължим с идеи нататъка към гражданите, към властите, към комисията дори, към нас самите, за това как може да се подобри ситуацията. Благодаря. Благодаря. Други коментари? Mi permetto di aggiungere anch'io una brevissima considerazione, eh, premetto l'apprezzamento. Аз искам да добавя нещо. Искам да поздравя колегата Итор Гайс за положените усилия. Инициативата, предприятел от колегите от комисията, е много важна. Светлината е това, което прави комисията, а именно съобщението на комисията относно актуализацията на директивата за отпадъците. Целта е да има е, допълнителна намеса тук е, от полза за околната среда. А искам да кажа, че работата на нашата комисия, а тя е да подкрепя гражданите, може да се окаже от полза и за комисията. Чу какво каза представителя на комисията. Тя заяви, че много често петициите са не основателни. Ние обаче разглеждаме тези е, случаи, след това закриваме е, петициите. Понякога няма възможност да проверяваме дали има основателни критики. Ето защо трябва нещата да се разглеждат по-подробно. Мисля, че гражданите извършват много работа и може би трябва да използваме техните усилия като един допълнителен мониторинг. Комисията като пазител на договорите трябва да прави това обаче всеки ден. Петициите са нещо като малки фарове, пръскащи светлина върху проблемите с прилагането на европейското законодателство. Комисията обаче трябва да работи всеки ден. Тук по отношение на заключенията за диалога с гражданите, мисля, че трябва да укрепим нещата. Този диалог с гражданите трябва да се приложи на практика. Трябва да видим обаче какво може да направи комисията в тази връзка. Искам да добавя още нещо по параграф 36, където се говори за обмислянето за това да се преразпределят средства, да се заделят средства от кохизионните фондове за околната среда и отпадъците. Това трябва да се обмисли. Тук правя връзка и с обсъжданията в Комисията по регионално развитие. Мисля, че тук трябва да се отдели по-голямо внимание. Благодаря на всички за положените усилия. Благодаря на господин Итургай. Издавам ви думата за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с това, което последно чух. Нашата работа не е само важна, но и необходима. Защо? Много петиции стигат до нас по тази тема. Ние се опитахме по някакъв начин да ги отчетем, защото съществува нещо като празно пространство. Ние не можем да управляваме всички петиции, които пристигат по темата. Затова искам да благодаря на комисията. Искам да благодаря на комисията за това, че подкрепя тези първоначални заключения. Най-важното нещо за нас е ние да работим в тясна връзка. Комисията и комисията по петиции. Особено като се има предвид колко петиции са достигнали до нас и както каза председателката, ние извършваме много работа, следим стриктно за това дали е, петициите са основателни, те минават през секретарията, гарантираме тяхната надлежна обработка, стрикно следим за това нещата да се правят както трябва. Благодаря на господин госпожа Меркис и на госпожа Алкен. Идеята на госпожа Меркис беше много добра. Тя ще извърши определено количество работа, като докладчик в сянка също въжи за госпожа Алкен. Когато дойдат петиции, те трябва да преминават по определен път. Точно както каза госпожа Алкен по отношение на градоустройството, мисля, че ще имаме все повече и повече петиции от този род и те трябва да се канализират по някакъв начин чрез различни доклади. Не можем да оставяме решенията да висят във въздуха. Европейските граждани трябва да знаят, че има към кого да се обърнат. Те трябва да знаят, че този доклад сериозно се занимава с затрудненията и проблемите на гражданите. Колегите Меркис и Алкен казаха, че може да има примери. Разбира се, но не искам да споменаваме конкретни местни примери. Този доклад е важен за цяла Европа. Този доклад е уместен за дъчаните, за естонците, за италианците. Така че не трябва да бъдем като коне с капаци. Трябва да следим онова, което се случва в настоящето и да обмислим стратегия за бъдещето. Ако има естествено очебиен пример, можем да го включим. Госпожа Алкен говори за гражданите и за важността на тези решения за тях. Това е споменато. Тук можем да кажем нещо още по-конкретно в тази връзка. Имаше един въпрос от страна на госпожа Алкен. Става въпрос за връзката между гражданите и различните области. Има някои проблеми на граждани, живеещи в един район, които са свързани с проблеми на гражданите от друг район – това е интересна идея. Мисля си, че вие ще поработите по този аспект. Ще ни представите тази идея, ще включим този елемент в този доклад. Ако сте съгласна, това ще е чудесно. Вие можете да проучите подробно нещата. Помислете по въпроса. Може да ни дадете допълнителни идеи. За да приключа, още веднъж по нещо казано от госпожа Алкен, говорихте за съмненията си по отношение на новата агенция. Да, имате основание. Мисля, че трябва да се съглася с вас. Може би няма нужда от допълнителни агенции, но трябва да гарантираме, че съществуващите агенции работят както трябва и решават реалните проблеми на реалните граждани. За да може гражданите да се обръщат към тези агенции. Ние постоянно създаваме агенции, институти и така нататък. Те обаче просто е, нямат никакъв смисъл, не се занимават с реалните проблеми на гражданите. Не знам дали трябва да има повече агенции. Ние искаме обаче съществуващите агенции да действат е, така, че да разрешават проблемите на хората, защото постоянно идват хора в нашата комисия с подобни искания. Благодаря. Госпожа Алкен, е, искате ли да кажете нещо? Да, тъй като май не ме разбрахте. Говоря за е, сътрудничество между гражданите, но става въпрос е, най-вече за сътрудничество между различните власти. Става въпрос за обмяна на практики, е, генералният секретар на екологичната агенция на Копенхаген насочи моето внимание към този въпрос. И ние трябва да обмислим някаква формулировка. Естествено, че става въпрос за гражданите тук. Тук не говоря за НПО. Това е, е моята идея. Точно този аспект може да се подчертае. Освен това, трябва да включим и Евростат, защото те драматично подобриха своята дейност. А сега имаме нови данни, нещата изглеждат по различен начин. Ако не отчетем направеното от различните хора, агенции и институции, просто няма да им отдадем дължимото. Важно е да се каже, че ние можем да помогнем. Ето защо смятам, че е важно да има конкретни примери. Понякога агенциите вършат много добра работа. Трябва да кажем, че те го правят понякога. Трябва да кажем, че и ние си вършим работата както трябва. Затова подкрепям казаното от Юдит. Ние си вършим добре работата. Отиваме в България сега в края на месеца, за да се види, че правим нещо. Вие сам казахте, че гражданите са уморени от празни думи, уморяват се от агенциите, които не правят нищо. Аз не бих отишла чак толкова далеч. Естествено, може би не съм съвсем добре запозната, но така или иначе си мисля, че е добре да има примери. Някои агенции, някои хора понякога е, си вършат работата и това трябва да се подчертае. Благодаря, госпожо Алкен. Нека да благодарим сега на господин Тургайс и да преминем към точка 8, петиция 16-17 от 2009 година, внесена от Иван Мартон с франско гражданство относно въздействието на планирането, планирането разширяване на кариерата за Варовик Шом до Бержери върху две находища на подпочване води. Давам думата на вносителя. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Представлявам тук Организацията на жителите от този регион и искам да ви представя петиция 1617 от 2009 година. Става дума за разрешаването на разширяването в дълбочина на една кариера за Веровик във Франция. А, искам да говоря първо за това как е издадено разрешителното и второ да засегна множеството критики, които ние имаме с оглед на европейското право. Тази кариера се намира в Франция, департамент Шарон. Да, Фирмата Лафарш е, отдавна експлуатира тази кариера, жителите са приели този факт, е, но в момента се появява един проблем, поради който жителите от е, Лашарон е, изразиха своя протест срещу а, разширяването в дълбочина на кариерата, тъй като ще бъдат засегнати два водоносни слоя, а, съдържащи а, вода годна за пиене. И сега ще се спра малко по-детайлно върху нещата. Ето тук поглед отгоре върху тази кариера за Варовик виждате каква е окружаващата среда на тази кариера. В южната част, ако кариерата продължи да се използва и да се задълбочава, ще трябва да бъде изпомпана в водата. Разширяването на кариерата ще се отрази и, в, и върху зони, включени в Натура 2000 и също така ще пресъхне един извор в близост до кариерата, ако тя бъде разширена. Касае се задълбочаване с 35 метра. Това са 25, е, кариерата ще бъде дълбока 25 метра над морското равнище и ще пресече две, е, два източника на подпочвени води. Ще трябва да бъде изпомпана вода в обем 2,6 кубични метра годишно или водата необходима за около 50 000 души. Ето виждате разраз на тази кариера. Виждате какво е състоянието в момента и къде се планира разширяването в дълбочина и как то ще пресече тези слоеве с подпочвена вода поради което след това ще се наложи водата да бъде изпомпена и да бъде източена през един канал. Това ще навреди на околната среда и ще се промени химичния и физичния състав на водата. А, ние смятаме, че разрешителното издадено за това разширяване нарушава редица европейски а, разпоредби, най-вече директивата за водите, нейният член 4 алинея 1, в който е записано, че трябва да се пазят всички слове, съдържащи подпочвана вода, а разширяването в дълбочина на кариерата ще доведе до пресушаване на подпочваните води и това ще се отрази драматично на околната околната среда. Трябва да имаме предвид, че кариерата се намира в един сам по себе си сух регион а, и това стана ясно през последните седмици, когато президента посети нашия регион и каза, че трябва да се вземат специални мерки. Нарушен е също така, нарушена е и една друга разпоредба, на тази директива, в която се говори за адекватен физичен и химичен състав на водата. Както казах, обаче ще трябва да бъдат пресушени слоевете, съдържащи на вода и това ще промени химичния и физичен състав. и влиянието на разширяването на тази дейност ще се усети в радиус от около 2 км и половина. В директивата са определени редица гранични стоености, които няма да бъдат спазени, Тоест, не можем да кажем, че разширяването на дейността ще спази изискванията за качеството, например, изискванията за ПХ на водата, която ще нарасне на 7,3. Триста кубични метра вода на час а, ще бъдат е, изпомпени ще се повиши температурата, ще се увеличи съдържанието на въглеводороди и изобщо касае се за едно замърсяване, което е неприемливо от всички гледни точки. В разрешителното не се прави никаква разлика между краткосрочни и дългосрочни гранични стоености, каквато разлика трябва да се прави съгласно директивата за водите. Що се отнася до контрола върху дейността, също има множество недостатъци. Трябва да се предвидят тук са предвидени проверки на 6 месеца, а директивата предвижда доста по-чести проверки. В директивата за водите се казва, че не бива да се увреждат словета, съдържащи подпочвени води. В нашия случай обаче, при разширяване на кариерата в дълбочина, това ще се случи и ще пресуши съседните влажни зони. По този начин ще изчезнат някои екосистеми, ще изчезнат и някои защитени видове а, и то видове, които са включени в приложение второ на директивата за местообитанията. Не са предвидени никакви мерки за предотвратяване на тези вредни въздействия върху околната среда. Нарушава се и директивата за подпочвените води. В тази директива се казва, че не трябва да влизат в контакт водоисточници с различен състав. В нашия случай обаче имаме такова смесване, имаме също така и замърсяване от най-различно естество. През 2007 година беше изпуснат в една река голямо количество железен пирит а, и той се разпространи на територия от много квадратни километри, което засегна голям брой рибни видове. В а, а, нашият случай не са предвидени никакви мерки за а, компенсиране на влиянието върху околната среда. Освен това, в този а, регион а, почвите са глинести и задълбочаването на кариерата а, ще доведе до а, по-голяма ерозия на почвата факт, който не е изследван от страна на администрацията. Освен това, задълбочаването на кариерата ще засегне бъдещите поколения и поради всичките тези причини а, ние желаем комисията а, да а, вземе отношение пред френските власти и да ги застави да вземат альтернативни мерки. И вместо да се задълбочи кариерата за Веровик, да се направи нещо друго или да се вземат компенсиращи мерки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отличното представене. Давам думата на комисията. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодарности на носителя на петицията за това, че ни представи по-подробна информация за неговата петиция ясно е, че повдигнатите въпроси се отнасят към рамковата директива за водите, що се отнася до количествените показатели, замърсяването на подпочвените води, както и екосистемите и водите на повърхността. От името на комисията мога да кажа, че можем да приемем тази допълнителна информация, която ни дава по-конкретна информация за това, кои разпоредби на съответните директиви за водите а, биха могли да се считат за нарушени. И по този начин ще можем по-подробно да оценим ситуацията съответно дали са а, в а, директивата за опазване на подземните води или а, в рамковата директива. Както благодаря и за допълнителната информация, която предоставихте. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Преди да бъде подадена петицията за лаваш. Всъщност обжалването по това дело бях склонен да затворим работата си, да приключим работата по тази петиция, но с оглед на решението, което беше взето по делото Лафарш, ми се струва много интересно да чуем какво а, се случва там. Мисля, че обжалването беше много добре обосновано. Не искам да се намесваме в националните процедури, но все пак смятам, че трябва да остане отворена тази петиция на този етап, докато не получим становището още веднъж от префектурата от националното ниво и тогава бихме могли да преценим дали се спазва европейски. Имаше и оценка на въздействието, което беше а, осъществена, осъществена. Тя беше оспорвана обаче, тъй като беше в полза на проекта. И в досиетата виждаме също и една агенция, която се нарича France Nature Environment, която също е в подкрепа на проекта. Трябва също така да отбележим факта, че комисията в началото отбеляза, че няма конкретни, специфични проблеми с европейски директиви и а, като последен аргумент искам да кажа, че а, обжалването, което наскоро беше подадено, няма директно въздействие върху петицията. Все пак обаче трябва да се запознаем с него и едва след тогава да приемем нашето становище по петицията. Други желащи да се изкажат? Не виждам. Иска ли вносителят на петицията да добави нещо? Основа на чутото? Две минути имате. Стандартната процедура за даване на разрешително е следвана във Франция. Но в тази процедура има доста недостатъци или по-скоро несъответстваща информация, която се използва. Процедурата е последвана, е спазена, дадено разрешително. Единственото обжаване, което беше възможно, беше административно обжаване, което беше подадено в съответните съдилища и трябва да узнаем резултата съвсем скоро. Но това, което ние твърдим тук е във връзка с спазването на рамковата директива за водите и смятам, че е много важно. И в писмената информация, която подадохме към комисията, сме казали, че се надяваме петицията ни да бъде разгледана съвсем сериозно и а, да бъде осъществено след съответното проучване. Благодаря, каза председателката. Значи имаме моба да остане отворена тази петиция. Струва ми се, че би било полезно не само да изчакваме а, процедурите на национално ниво, но също така да позволим на комисията да осъществи съответните проучвания на основата на данните, предоставени днес от носителя на петицията. Струва ми се, че докладът беше доста обхватен, обстоен и с оглед на това, че съобщението, предишното съобщение на комисията е свързано с липсата на данни, мисля, че предоставените днес данни ще подпомогнат решението на комисията. Както каза и нашият колега, ще оставим отворена тази петиция и искам да се обърна към местните власти с молба за съвсем пряка информация за това, което се случва, за да можем да ускорим още малко процеса и да кажем известен натиск за а, скоростта на административните решения. Благодаря на вносителя на петицията за неговото участие. И сега се а, насочваме към точка 9, представена от а, във връзка с петиция 331 от 2010 година и свързана с петиция 651 от 2010 от Хуан Мария Гарсия Гил. Втората петиция е свързана с професионалната организация на ръководителите на полети. Имате думата. Добър ден. Благодаря ви за поканата, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви и за това, че ми давате думата. Сега, по същество. През февруари 2010 година Испанското правителство драстично промени рамката за ръководството на въздушното движение. Сега операторите общо взето имат карт бланш да променят прилагането на законодателството, Например, те могат да увеличат нашите работни часове с 600% в следващите 3 години. Това увеличение не е свързано по никакъв начин с някакво проучване от гледна точка на безопасността, а знаете, че може да има много сериозни последици по отношение на нашата способност да си вършим работата. Всичко, до което стигнахме в хода на преговорите през последните 20 години, е поставено на карта. Казва се, че целта е да се подобри ефективността на ръководството на въздушното движение в Испания. 16 месеца обаче вече изминаха от въвеждането на тази нова законодателна рамка и ефективността не е повишена. Напротив, точно обратното. Има сериозно увеличение на конфликтите от трудов характер. Много от нашите колеги вече се подлагат на психоанализа. Много сериозна конкуренция имаме вече от страна на европейските е, компании. Има сериозно забавяне през 2009 година в а, Испанското небе се регистрираха 900 000 минути къснение. През 2010 година вече има 5 милиона минути закъснение. Виждате, че за две години между 2009 и 2011 година има огромна промяна. Освен това, инцидентите, които се оповестяват, нарастват като брой. Евроконтрол може да докаже това. През 2010 година има 96% увеличение на инцидентите в испанското небе. Нека да дам примери за сравнение. В Великобритания имаме около 2 милиона минути. Имаме инциденти от 4 типа А, Б, С и Д. А и Б са по-сериозни инциденти, С и Д са не толкова сериозни. В Великобритания имаме 2 милиона и 100 хиляди движения. Имаме нито нямаме инциденти от типа А и Б в Великобритания. Поздравления в Германия. 2 милиона и 700 хиляди движения, 4 е, инцидента от тип А и Б. В Испания имаме милион и 700 хиляди движения от тип А Имаме 47 инцидента. Това е избягване на катастрофа. 47 инцидента тип А за една година. 12 месеца значи 4 на месец средно, един инцидент на седмица. Значи веднъж годишно в Испания имаме едва ли не сериозна заплаха от катастрофа. 47 такива сериозни заплахи. 94 самолета със средно 200 пътника на борда. 20 000 души съответно са били много близо до катастрофата и до нещо изключително лошо. Цялостно погледнато, въздействието на тези юридически промени е повече от отрицателно. Госпожи и господа, в Испания разпоредбите по отношение на работното време и на безопасността на въздушното движение не се спазват. Сега, всички разпоредби, които не се спазват. Всички разпоредби са свързани с Лисабонския договор по някакъв начин. Имаме регламента от Торино, 2096 от 2005 в този регламент има пряка връзка между всички доставчици в сферата на авиацията. Става въпрос тук за доставки на системи на безопасност. По силата на този регламент има задължение да се прави доклад за безопасност, когато се въвеждат промени. В Испания новото законодателство се предлага без да се прави нещо подобно. 216 от 2008 1989 Директива 2388 ЕО е, директива 2008-78, директива 1999-70. Тук става въпрос за рамковото споразумение на Европейската конфедерация на синдикатите. Имаме и разпоредба, е, свързана с е, конвенцията за държавните предприятия. Испания не спазва всички тези е, разпоредби, цялото това законодателство, не спазва и законодателството по отношение на работата на смени и разпоредбите свързани с Евроконтрол. Освен това, двете асоциации на пилотите и на ръководителите на въздушно движение също имат разпоредби. Има и Асоциация на транспортните работници в Европа. Тези три асоциации са дали своите становища, ние сме ги приложили тук. Новата рамка, от законодателен характер изключва всякакъв диалог. 1300 оплаквания има от колеги. Те ме подкрепят. Ние като европейски граждани искаме да имаме стабилна нормативна рамка за нашата дейност, искаме да се отговаря на европейското законодателство, искаме да се следи за рисковете, които са свързани с нашата дейност. Имаме един европейско небе. И всичко, което е свързано с тази дейност, трябва да се извършва по безопасен начин. Трябва да се правят поручвания на безопасността преди и почитавам преди да се правят промени на рамката, свързана с ръководство на въздушното движение в Европа. Искаме Европейския парламент да предприема необходимите стъпки. Ние сме жертви. Трябва да работим в режим, в който ние не можем да гарантираме безопасността на въздушния трафик. От влизането в сила на новите разпоредби над 400 колеги са уволнени. Те са били подлагани и на дисциплинарни наказания. Световната федерация на ръководителите на въздушното движение заклейми онова, което се случва. Изправени сме пред възможността да бъдем изключени от а, а, тази е, федерация на 4 феврари 2010 година имаше един е, прецедент. Е, бяха изпратени хора от Испанската агенция, за да принудят колегите да вършат своята работа. Има доклад от Евроконтрол, издаден през 2010 година за този инцидент. Искам да благодаря на европейските институции за проявения интерес. Искам да благодаря на европейските граждани за това, че демонстрират интерес. Благодаря ви и за възможността да представим нашата петиция. Благодаря, дами и господа депутати. От а, името на а, ръководителите на полети в Испания бих искал да ви благодаря за това, че ми давате възможността да говоря пред вас. Както каза вече моя колега, а, ще започна направо с темата. Темата е тежка и неприятна, но а, фактите са си факти. На 4 февруари 2010 година испанските власти решиха едностранно да прекратят действието на колективния трудов договор, за да бъде сключен нов. И възложиха на а, Испанското министерство на а, транспорта с каралски указ а, да наложат новите разпоредби. Тези нови разпоредби трябваше да заменят старите в сила 2010 година септември. Сега а, накратко ще се спра а, на някои тенденции, които непрекъснато описваме и които са обект на репортажи в пресата. Каза се, че а, аеронавигацията в Испания не е ефективно и работи най-малко. Данните обаче не са верни. А, в продължение на години ние се оплакваме от малкия брой ръководители на полите, които работят в Испания, така че оценката на качеството на тяхната работа не е обективна. Има ръководители на полите, които работят в администрацията, а не в авионавигацията. На това се дължи ниската производителност на труда на ръководителите на полите. Но ако се вземат само тези ръководители на полите, които действително навигат, навигират полети, производителността се увеличава с 30% е по-високо от средната европейска. Този въпрос беше засегнат вече веднъж в а, Испанския парламент. Бяха посочени тези данни и се каза, че на Евростат са предадени неверни данни. Имаше голяма кампания. Е, с която се опитахме да докажем, че ние не работим по-малко от другите в е, е, Европа. Имаше много информация по този въпрос. Евростат получи много информация. Ще ви дам само един пример И имаше арбитърско решение от март, в което е записано, от бившия министр на транспорта, че испанските ръководители на полети работят най-много от всички ръководители на полети в Европа, както преди, така и сега. Това беше написано също така в пресата. Има достатъчно доказателство в подкрепа на това твърдение. Но а, а, тази основополагаща е, промяна в е, закона не ни удовлетворява. Испанското правителство през изминалите месеци излезе с около 27 е, министерски наредби, декрети и така нататък, с помощта на които те коренно промениха нашите условия на труд. Това беше съпроводено с една кампания в медиите, където бяхме окачествени ощетявани като а, изнодвачи, кръци а, и така нататък. Дами господа, това беше меко казано шокиращо. Споменах едно арбитърско решение от 9 марта 2010 година, което обаче не промени ситуацията към добро, тъй като решението не беше преведено в изпълнение, защото а, агенцията, която отговаря за ръководенето на полети, не се придържа към решението и го тълкува по погрешен начин. Ще ви покажа ето този документ в обем от 7 70 страници, в който се описва по какъв начин е заобиколено и не е спазено арбитърското решение в допълнение към законовите разпоредби, които не са спазани. Всичко това води до там, че Евроконтрол че дори Евроконтрол каза, че е, условията, при които работят ръководите на полете в Испания, е, е, са допълнително утежнени, което е в ущърп на пътниците не само от Испания, но и от е, цяла Европа. Моя колега вече е, е, назова статистиката, посочи е, разтърстващи цифри. През изминалата година имаше много промени, но най-важната от е, тях е годишното работно време за ръководителите на полети, които а, е, бяха увеличени. Беха е, времената от началото до края на работните смени бяха променени, смените започват по-рано и свършват по-късно. Е, тази реформа беше проведена от испанското правителство, за да се намалят е, разходите, но сега обществеността и медиите виждат, и аз съм готов да ви предоставя този документ, е, обществеността и медиите разбират, че поради е, лошата администрация е застрашена сигурността на много хора. А, и то не само сигурността на условията на труд на ръководителите на полети, но и сигурността на самитните пътници. Върху нас беше упражнен натиск от страна на фермата, както каза господин Перес, и ние сме поставени в много тежка ситуация данните са истински. Е, през миналото лято имаше един испански ръководител на полет, който който беше работил 63 дни без а, а, почивка. 163 от общо 65 дни и нощи той беше е, е, работил. 29 последователни. И той съответно не беше могъл да спази редица изисквания към а, неговата а, работа. Тоест, испанските ръководители на полите са принудени да извършват и допълнителни услуги, например да наблюдават маршрутите, да наблюдават приближаването на самолети към летищата, например на Канайските острови, което през 2002 година доведе до една катастрофа на Болдензе, в която загинаха 71 пътници. а, ръководителите на полети са, биват принуждавани да работят в почивни дни и ако не го направят, им се налагат глоби в размер на няколко стотин евро. По този начин а, се нарушават основни а, права на труд и почивка. По този начин се нарушава и сигурността, се намалява сигурността и се застрашава здравето на работниците, тъй като те трябва да работят продължение на дълги изтощителни е, часове, което от своя страна се отразява върху сигурността на полетите. Въпреки, че правителството и е, фирмата отричат, статистиката е очевидна, тя е обективна и е документирана в е, редица документи. 340% се, се увеличило времето на чакане по време на полетите в е, една година с по-малко полети. Имаме много повече време за престой, време за чакане, отколкото в изминалите по-натоварени години. Това прави испанските летища а, е, а, е, такива, на които се чака изключително дълго. И отговорността трябва да се потърси в испанското правителство, което проведе реформата. Какво трябва да се направи? Какво трябва да се промени? В тези сектори, в които днес а, се наблюдават най-много злополуки, трябва да се направи така, че да се намали броя на самолетите, намиращи се в а, даден периметр. Надявам се да сте разбрали моето послание и да вземете мерки, които ще доведат до промяна на тази ситуация. А, сигурен съм, а, че вие не желаете да се застрашава живота на а, 200 хилядите пътници, които прелитат над испанското пространство. Благодаря. Преди да дам думата а, на останалите, нека дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с това, че Европейската комисия много подробно е разгледала оплакванията, подадени от страна на носителите на петицията. Не само в рамките на петицията, която е подадена към вас, тук комисията по петиции в Европейския парламент, но също така и към всички, В оглед на всички писма и оплаквания, жалби, които са получени директно в Европейската комисия. Нека подчертая, че Вносителят на петицията е получил писмо от 13 юли 2010 година от а, а, самия комисар. След това господин Гил е получил писмо от ноември 2010, което подробно се позовава на всеки един от въпросите, които са повдигнати не само в рамките на тази петиция, която разглеждаме тук, но и като цяло по отношение на всички подадени жалби и оплаквания. Искам също така да подчертая, че имаме писма в комисията в рамките на един друг проект и след ноември, след писмото от ноември беше даден срок от 4 седмици за коментари по нашия отговор. И всъщност не получихме каквито и да било коментари и от страна на комисията затворихме този въпрос. Това е от страна на комисията по отношение на процедурните аспекти. А сега към а, въпросите по същество, които бяха повдигнати от на петицията. Ние с много голям интерес слушахме конкретните а, а, доводи, аргументи, които бяха изнесени сега. Всъщност трябва да кажа, че не искам да се повтарям. Както знаете, комисията поне две съобщения е публикувала, както и към Европейския парламент. Смятам, че и вносителят на петицията е запознат и в подробности сме реагирали на конкретните въпроси, които са повдигнати. Все пак обаче бих искал да направя някои общи бележки. Вярно е, че повдигнатите от носителя на петицията въпроси се отнасят към изключително важни въпроси, които са спорни, които често се дискутират. На първо място имаме въздушния транспорт, режима в него. На второ място имаме и режима и е, условията на управление, е, на упражняване на тази професия, така че е, всъщност става въпрос и за Генералната дирекция за заетостта, която е отговаряла на вносителя на петицията от страна на комисията. Трябва също така да кажа, че повдигнатите въпроси са обект на е, споделят е, темата си с някои е, въпроси, които са зададени към комисията. Всички, може би, са запознати с стачката, която беше осъществена в Испания преди известно време и Комисията беше обект на въпроси и по този повод. Освен това, тук се стигаме до няколко основни човешки права. Знаете, че комисията е ги смята за изключително важни. Говорим, разбира се, за правото на сдружаване, на колективно договаряне, правото на стъчкуване. Всичко това е включено в Лисабонския договор, в Европейската харта и а, посредством Лисабон, от Лисабон тази харта вече е правно обвързваща. Искам да обърна внимание и на факта, че а, макар Лисабонския договор да прави хартата правно обвързваща, това не означава, че а, се разширяват някакви правомощия. Става въпрос за европейските институции, когато те имат а, правна инициатива и а, държавите членки, когато те осъществяват европейско законодателство. И така, голяма част от темите, повдигнати от носителя на петицията, се покриват от конкретна европейска директива. А вносителят споменава доста голям брой директиви, които според него са отнасят към случая, които са приложими и които биват нарушени в обстоятелствата на ситуацията, която се подписва. Ще спомена няколко такива законодателни документа, които според нас не се отнасят към темата. Например, 2002 14-та директива за консултацията с работниците. Това не се отнася до колективното договаряне, други директиви, които те, той спомена, не се отнася до случая според нас. 2076 за недискриминацията. Тук не виждаме конкретната връзка. Но е вярно, че от друга страна има няколко въпроса, които са покрити от директивите да речем, въпросите свързани с безопасност на труда. Знаем, че в многото европейски документи за безопасност на труда има такива, да речем за работното време, 2003 Директива 33 от 2003, също така а, общата директива за безопасност на труда. Отново, не искам да влизам в подробности, но ние разгледахме подробно, както казах, и обстойно съотносимостта на декрета с а, тези директиви и що се отнася до работното време, стигнахме до заключението, че няма несъвместимост. И като цяло трябва да кажа, че става въпрос за националните власти. Те имат правомощията и компетенциите при прилагане на европейското законодателство. Това, което аз обаче си отбелязах а, конкретно по днешната презентация е новият закон от а, 9 март ние, доколкото аз знам, не сме получавали този закон през вас, така че няма как да сме го разгледали и да имаме заключение за съответствието. Казахте, че има 61 документа, които се отнасят до този случай. Може би ще е полезно да получим закона за да преценим дали е приложим. Втори момент, на който искам да се спра, е, че си отбелязах примерът, който вие споменахте за вашия колега, който го работил 63 от 65 дни, почти без почивка. Всъщност 29 последователни дни споменахте. Тук съм си записал последователни 29 дни, в които той е работил. Но а, отново се връщам на това, което казах и преди това. Въпросът за приложимостта на европейското законодателство. В Испания, например, а, трябва да се подават а, подобни въпроси към националните власти, а, инспектората по труда и в крайна сметка след това към съдилищата. И те да преценяват по конкретното неправомерно приложение. Тъй като все пак съдилищата са по-подходящото място, отколкото комисията, за да проверят фактите и да вземат съответното решение. И на последно място бих искал също така да отбележа, че а, въпросите, свързани с безопасността на въздушния транспорт, са изключително важни за Европейския съюз, но те са също така и обект на обсъждане в Комисията за социален диалог, където участват социални партньори от различните страни, също така и генералната дирекция, която следи това изключително внимателно. в DigiMove. Сме разработили заедно с тях и отговорите, които споменах по-рано. И се надявам, че са а, покрити поне частично отговорите на въпросите, свързани с съответствието с европейското законодателство. В заключение, а, службите на комисията, конкретно генерал дирекция МУВ, се е, спрямо заключението, че става въпрос за националните власти. Те са тези, които трябва да проверят а, а, фактите и по този начин смятам, че а, отговорих на повдигнатите към момента въпроси и разбира се съм на разположение за допълнителна информация. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Тургайс. Eh. Благодаря. В нашата страна сме запознати с този проблем. Чухме изказванията на двамата вносители. Те дадоха своите аргументи. Казаха, че комисията вече е запозната с проблема. Чухме изказването на комисията. Комисията каза, че говорим за вътрешен проблем и испанските власти трябва да го разрешат. Когато тази петиция попадна на моето бюро и я прочетох, се обърнах към колеги Те ми казаха, че става въпрос повече за безопасност, отколкото за трудово законодателство. Те казаха, че тя трябва да бъде оттеглена. По отношение на липсата на безопасност, между другото, носителите ни дадоха много тревожна информация вие давате вашето професионално мнение. Според него има сериозен проблем с безопасността в испанското небе и съответно в европейското небе. Това са много сериозни обвинения. Има документи на Евроконтрол, които са в подкрепа на вашите твърдения. Един въпрос към комисията – Комисията получи ли данните по отношение на липсата на безопасност? Тази информация е изключително тревожна, не само за испанците, но и за европейските граждани. Знаете ли вие за тези проблеми с безопасността? Поискахте информация относно някои конкретни въпроси. Поискали ли сте такава информация? И като следваща стъпка, какво ще направи комисията? Всички ние, които използваме е, въздушен транспорт, е, се притесняваме. Какво ще направите по този въпрос? Благодаря. Колегата Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Един от вносителите каза, че моли комисията по петиции да направи всичко възможно. Сега изглежда имаме проблем с тълкуването на нашите правомощия. Ние не сме съд, не сме орган, който може да решава подобни проблеми. Ние може да проявим голямо търпение, може да ви изслушаме. Единият от вносителите каза, ние искаме следното. Много от хората са съгласни с вас, но нашата комисия просто няма е, подобни правомощия. Ние не можем да изпълним вашите искания, ние можем просто да ви подкрепим до известна степен или да не ви подкрепим. Това са искания свързани с трудовото законодателство. Така че няма да се връщам сега към всички тези аргументи. Има две гледни точки, две позиции. Има съпоставки, с заплащането на служителите в други страни, има сравняване на техните трудови условия, сравняване на часовете, в които ръководителите на въздушното движение работят. Определено тези служители са изправени пред голям стрес не им се плаща така както преди. Тук има два въпроса и комисията много ясно ги очерта. От една страна имаме проблем с безопасността, от друга страна имаме проблем с трудовите разпоредби. Не може да дойдете обаче, да дойдете при нас и да искате решение на проблемите. Има начини по които това може да стане – Веднъж след като комисията заяви, че няма нарушаване на европейско законодателство, тази петиция трябва автоматично да бъде премахната от нашия дневен ред. Нашата задача е да ви изслушаме. Ние можем да кажем на комисията, че трябва да се направи нещо, че има нарушение. И господин Тругайс е, също каза, че нашата задача е да кажем, че тук има нарушения, пък на друго място няма. Ние обаче не сме съд. Имаме някаква роля, естествено. Първия въпрос тук е свързан с трудовото законодателство. Имало е преговори Имало е прилагане на законодателството. Става ясно, че това прието законодателство отговаря на европейските норми. Има указ, който е одобрен от 85% от работниците. Имаме указ, който е, не ни харесва е, на нас като синдикалисти. В е, указа са залегнали неща, които са договорени в хода на преговорите. Той е прият. По отношение на всичко останало, има нещо, което ме притеснява. Притесняваме безопасността. Е, този същия документ, издаден от Евроконтрол, е, го имам и аз. Ще прочета на английски какво се казва там. Казва се, че цифрите, които са дадени, не са надежни. Има непоследователност по отношение на отчетността и данните не позволяват тенденциите да се идентифицират с 100% надежност. Третата точка казва, че броя на рисковите случаи е намален с 20% през 2008 възоснова на потвърдени данни и през 2009 година има 44% намаление възоснова на данните. Така или иначе обаче има липса на последователност по отношение на предоставянето на данни и съответно не може да се идентифицират тенденции. Точка четвърта казва, че високорисковите инциденти на пистите са намалели сериозно Куратора продължава да чете на английски. Това е документа на Евроконтрол. Аз не съм си го измислил. Затова искам да кажа следното. С оглед на всичко това, мисля, че някои от изказванията не само пред нашата комисия, но и пред медии са неоснователни, безотговорни. Целта им е да сплашват, освен това нарушават интересите на моята страна. Искам да кажа ясно това на всички колеги. Ние използваме въздушен транспорт много често. Това са твърдения, които са безотговорни, имат за цел да сплашат и неоснователни. И освен това подкопават интересите на моята страна. Искам да заявя открито всичко това и да кажа, че съм изключително скептично настроен. Е, всичко това го казвам и във връзка с казаното от е, комисията. Това е моята лична позиция. По отношение на вносителите, може би са се объркали, че нещата могат да бъдат разрешени тук – или може би тяхното намерение е просто да вдигнат шум и е, да ни занимаят с нещо подобно. Е, Има още трима желащи да се изкажат, след което трябва да прекратим заседанието. Господин Майер, моля бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на вносителите на петицията за информацията, която ни представиха. Мисля, че за тази петиция ние не сме компетентното място за решаване. А, ние бяхме против приватизацията на ЕНА и милитаризирането на конфликта. Всичко това е описано от Европейската комисия. Що се отнася до самата процедура? Що се отнася до преговорите в случай на трудов спор? европейското законодателство не съдържа текст, който да е бил нарушен, но а, една част от информацията, и тук съм съгласен с господин Мартинес, е много важна за нас и тя ме интересува и мен лично. А, вие предоставихте информация относно сигурността на въздушното пространство на Испания и поставят под въпрос тази сигурност и с оглед на единното европейско небе и евроконтрол. Тези въпроси са много важни, госпожо председател. За това аз мисля, госпожо председател, че тази петиция трябва да бъде запазена като текуща, като отворена, докато се изяснят тези въпроси. Подобни петиции не могат да да бъдат игнорирани. Ние се нуждаем от информация, която да можем да сравним, която да можем да проверим. И аз не искам да поставям под въпрос информацията, която ни беше представена, но искам тази петиция да бъде запазена като текуща, особено в онази част, която касае сигурността на полетите. Е, мисля, че се заслужава да проведем дискусия и да сравним информацията, която имаме за европейското въздушно пространство. Като член на Комисията по петициите и аз е, смятам, че ние разполагаме с ограничен инструментариум, но комисията по заедостта би могла да се занимае с онази част от петицията, която съдържа условията на труд на испанските ръководители на полети. Аз също Имам разрешително за пилот за, за управление на частен самолет а, и затова много се интересувам от сигурността на въздушното пространство. Ще знам да избягвам испанското въздушно пространство, но също съм за това петицията да бъде а, запазена като текуща и може би с помощта на Евроста, трябва да задълбочим темата и да съберем данни, които да можем да сравним и да съпоставим това, което казаха господин Мартина си вносителите на петицията. Смятам, че ние в Европейския парламент трябва да се занимаем и с двете теми. С темата за здравословните условия на труд, не само на испанските пилоти, и с темата за безопасността на пътниците, които преминават преминават през европейското въздушно пространство. Благодаря, госпожа Алка. Аз, разбира се, съвсем накратко ще се изкажа, защото вече 45 минути говорим за това, което обикновено е доста по-кратък процес. Не знам доколко това е приемливо за комисията. Поне по начин, по който е разписано, изглежда като национален въпрос, но все пак става въпрос и за сигурността на въздушното пространство. Можем да разгледаме този въпрос, но предлагам просто да приключим за сега и може би да оставим отворен петицията, но а, наистина не заслужава тази петиция толкова много внимание в, в сравнение с други много по-важни петиции. Просто искам да протестирам срещу това. И отново виждаме проблемите, които а, имаме, защото гражданите не могат да останат с правилното впечатление за това какво е нашето правомощие, каква е нашата компетенция и какви са националните. Ще спра тук. А, мисля, че е достатъчно това, което каза. Благодаря. Минута за отговор. Една плюс една. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Господин Мартинес, нека ви кажа следното. Направихте едно сравнение. Не мисля, че тук а, Става въпрос за някаква говорилня. Имаме а, основните човешки права, които са защитени и от договор от Лисабон. Имаме идеята за гражданство. Трябва да се разгледа този въпрос. Трябва да се намерят извънсъдебни решения. Мога дори и текст да ви прочета. Нека ви прочета текста от, европейс... от сайта на Европейския парламент. Да се търсят извънсъдебни решения на проблемите на гражданите. Може да се извършват посещения на място и да предлагат решение на пленарна сесия да стигне по-близо до гражданите. Така че не смятам, че става въпрос просто за говорилня. Не смятам, че идваме тук с а, някакви неподходящи цели. Ако ми дадете само още една минута, за да отговоря на комисията, наистина трябва да я отговоря. Нещо съвсем конкретно. Следното. Отговорът на комисията ни мотивира да дадем тук. Искахме да се обърнем към съда на европейските общности. В момента подаваме там нашите документи, господин Каека от Грана дирекция МОВ и информира господин Сим Каас, комисаря. тук говорим за въпросите за безопасността. Обърнаха се обърнаха се към нас за декларации, които да бъдат предоставени от страна на тези 1300 а, 1300 работници. Председателката по въпроса за сигурността, да, разбрахме се, че ще се разгледа този въпрос. Нека само кажа с цялото ми уважение. Не става въпрос за социален аспект, става въпрос за безопасност. 30 секунди да се върна на това, което казаше господин Мартинес. Да, той е прав. Всички тези данни, които са свързани с намаленията, са в Европа. Да, в Европа се понижава броя на инцидентите, но в Испания се повишават. Той каза, че просто предизвикаме скандали. Не е така. С цялото ми уважение, 47 а, случаи от тип А. Ще го видите това в доклад, който аз не съм си го измислил. Той е публикуван и може да проверите тези данни. Когато става въпрос обаче за трудовите отношения, не а, поставяме безопасността в а, опасност а, просто от а, желание да го направим. Не знам просто какво повече да ви кажа. В комисия, към комисията. Хиляди са се оплаквали от тази ситуация към националните органи и ние все още очакваме а, техния отговор. Отговора на националните органи няма какво повече да добавя. Благодаря, каза председателката. Остава отворена тази петиция и бих а, искала да се спрем по-конкретно на аспектите, свързани с сигурността и безопасността. Може би по време на среща на координаторите ще го обсъдим по-подробно. И сега а, ви благодаря и а, обявявам заседанието за закрито. Ще дам възможност а, на хората, които си тръгват, да си тръгнат и след това продължаваме с координаторите.